<laughs> Ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Добре дошли отново. Продължаваме работа. Тази сутрин доста се изморихме и за това може би е, някои още не са дошли, но се надявам, че у нези, които са подготвили доклади са тук. Аз ще замесвам госпожа Сантори за около час. Следващата точка в дневния ред трансевропейски телекомуникационни мрежи отмяна на решение 113 97 Разполагаме с половин час и ви предлагам да започнем веднага. Ще дам думата на господин Тушеновски. Той ще представи своя доклад и след това ще изслушаме становищата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Както казахте, аз съм докладчик по становище за насоките за трансевропейските телекомуникационни мрежи и ТРЕ. Аз приветствам предложението на комисията, което е инструмент за осигуряване на високоскоростна мрежа и цифрови услуги и следователно е допълнителен механизъм за насърчаване на обществените и частни инвестиции в тази област. Без тази подкрепа те не биха се реализирали а, и, или пък биха се реализирали с закъснение, което ще навреди на конкурентоспособността. Този инструмент би трябвало да се съсредоточи върху инфраструктурата, където има доста недостатъци и празноти, които трябва да бъдат преодоляни. Това не може да стане освен чрез частните, освен благодарение на частните органи. Не бива да допускаме нарушаване на конкурентно способността. Ето защо трябва особено да се съсредоточим върху най-отдалечените и островни региони. Области, в които частните фирми не проявяват интерес. Що се отнася до градските райони, не смятам, че тези инструменти не, не биха могли да се реализират без участието на частните а, фирми. Ето защо обществените средства би трябвало да се осъществяват в съответствие с предложенията на комисията. Този регламент би могъл да създаде благоприятни условия за конкурентоспособността посредством осигуряването на финансови средства като гаранции и а, безвъзмезните средства би трябвало да се отпускат по изключение. Държавите членки, е, имайки предвид е, пазара на телекомуникации, трябва да премахнат е, пречките и да продължат да насърчават конкурентоспособността. Това развитие би трябвало да отчита, разбира се, и други области и други а, теми. Ние функционираме в пазарна среда и този инструмент би трябвало да отчита това. Основните недостатъци са свързани с огромните различия между възможностите на гражданите в най-отдалечените и райони и градските райони. Първите нямат лесен достъп до тези услуги. Ето защо трябва да се преодолеят и намалят тези различия. И аз смятам, трябва да се използват добре премислени мерки. Акцентите трябва да бъдат върху високоскоростни мрежи в най-отдалечените региони, благодарение на средствата от Кохезионния фонд. Разбира се, тези региони също така би трябвало да могат да използват и средства от фондовете СЕФ. За Европа цифровата стратегия е много важна. Всички домакинства би трябвало да имат възможност за достъп до а, интернет със скорост 30 мегабита в секунда. Друг аспект на инвестициите в високоскоростните мрежи е идеята за технологичната неутралност. В тези случаи, в които услугите се предоставят по, в, по подобен начин, не бива да се допуска липса на обективност. Следователно, Европейската комисия не уточнява каква, точна, каква точно технология трябва да се използва. И за това се говори и за възможности за използване на сателитна връзка. С други думи, мобилният интернет става все по-голяма, все по-голяма необходимост в някои региони. Що се отнася до проектите от общ интерес в рамките на тази стратегия, тези идеи могат да бъдат приети, но аз бих искала да знам възоснова на какви критерии е избрала комисията проектите, за които представя. Мисля, че това би било интересно и за моите колеги. Бих искал да чуя становищата на колегите и на комисията за възможностите да се използват тази възможност, например, за управление на кризи, служби за бърза помощ и така нататък. Това е част от е, цифровите трансгранични услуги, които са особено полезни. Мисля, че това, е, това влиза в категорията на обществените услуги. Не можем да очакваме частния сектор да а, е, заема, а, е, да изпълнява функциите на обществените органи. Следователно и финансирането трябва да бъде обществено. Имам въпрос към комисията. Как вижда тя инфраструктурата на цифровите услуги? Аз очаквам уточнения. В рамките на този регламент мисля, че няма основания да се засилват правомощията на комисията, тъй като по този начин биха, се, биха възникнали проблеми за е, упражняване на контрол от страна на комисията. Е, тя е, разполага с актове за делегация и комисията има сериозни правомощия за в областта на проекти от общ интерес. Необходимо е да се създаде адекватна система на контрол. Става дума информационните технологии и изискват гъвкав подход и заедно с това е необходима правна и финансова сигурност. Аз мисля, че Същото въжи и за контрол в средносрочен план. Разполагаме с достатъчно време, за да подготвим своето становище. Ето защо аз се надявам на тясно взаимодействие с колегите си и очаквам да чуя техните колеги под тази много важна тема. Бих искал да знам и какво мислят колегите за възможността не само да се подготви текст, но и да се проведе обществено изслушване. Според мен това би било много полезно с оглед на темата. 25 април е датата, на, на която ще проведем следващото обсъждане. От... Гласуването ще бъде в пленарната зала през юни. Благодаря на всички е, сътрудници на, Евро... на е, комисията е, за тяхната помощ и за становищата, които ще ни представят. Благодаря, казва председателката. Ще дадем думата на Европейската комисия малко по-късно, тъй като бяха зададени доста а, въпроси. Госпожа Траутман е първата, която зададе да, и поиска да се изкаже. Искам да благодаря на господин Тозиновски за доброто сътрудничество. Той не запозна предварително с представенето си. Аз високо ценя този жест. Благодаря и за бележките, които направи, които ми се струват важни и поставят основите на дебата. Искам да подчертая, че социалистите и демократите подкрепят един европейски бюджет, който да отговаря на нашите амбиции. Цифровата стратегия е ключова, ключов проект. Трябва да има нужния капацитет на европейско а, ниво, да бъде а, добре подготвена и освен това да се предвидят и еврооблигации. При първи обмен на мнения няма да навлизам в детайли, но говорим за създаването на инфраструктура. Но не бива да забравяме основната цел, а именно намаляване на цифровата пропуст. Искам да подчертая няколко елементи, по които искам общо да помислим. Най-напред считам, че финансите трябва да се използват най-добре тези 9 милиарда 2 и 9 милиарда евро за осигуряване на цифрови услуги, като електронно здравеопазване и други. Следва също да отчитаме нужния политически арбитраж, е, подкрепа от публичния сектор за някои зони, за осигуряването на субсидии, например. Освен това да се търсят е, и частни инвестиции чрез публично-частни партньорства в е, едни и други зони. Трябва да използваме кохезионни, социални фондове, за да се постигне задълбочена реформа. Ние а, трябва да решим какво точно ще се финансира чрез а, кохезионния фонд. Темата е деликатна, особено за регионите, които са догонващи и които се нуждаят от особена голяма подкрепа. Допълването на останалите видове мрежи. Това е въпрос, който следва да се отчита, например, енергийна, транспортна мрежа. Трябва да си поставим въпроси за това какви могат да бъдат синергиите, като започнем чрез различни економии и да се работи съвместно, особено там, където става дума за междусистемни връзки. Трябва да има допълняемост и съвместимост на мерките, нужното регламентиране, като се спазват рамките, свързани с електронното, е, електронните услуги. Очаквам отговори на комисията на въпросите поставени от докладчика, използването на някои технологии, освен това всички да са добре информирани и по какъв начин тази инициатива може да допринесе за ускоряване на дейността и за по-добра координация. Каква е връзката с бизнес плановете на операторите? Казва се, че ще се мобилизират средства по отделни проекти. Как да гарантираме този подход да ни доведе до асоциации, в които ще бъдат изолирани някои зони и ще се блокира конкуренцията. Ясно е, че мобилизираните средства от механизма нямат, трябва да финансират жизнеспособни проекти, като се използват и частни инвестиции на място – но сега операторите инвестират само когато са сигурни, че проекта е не само жизнеспособен, но свръх жизнеспособен. Тези проекти, които са само жизнеспособни, не са привлекателни за тези оператори, защото техните акционери са все по-взискателни, що се отнася до дивидендите. Въпросът за достъпа е основен въпрос. Този механизъм може да играе важна роля, да гарантира нужното финансиране. Трябва също да имаме дългосрочна инвестиционна стратегия, която да може да доведе до мобилизиране на средства. 9 милиарда не са изцяло достатъчни, за да се обхване цялата територия. Каква е позицията на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка за това кои проекти са жизнеспособни, но не получават нужното финансиране. Операторите в моята страна Франция обясниха, че има намаляване на дивидента. Това е положителен подход, но ми се струва, че трябва да има обща европейска позиция по финансирането на проекти, свързани с гражданската защита, както каза и докладчика, парламентът е настоявал винаги за това. Става дума за използване на капацитета на радиоспектъра. Беше отчетена нуждата на гражданската защита и на бърза помощ в това отношение. Това са някои от елементите, които исках да поставя на този етап и очаквам вашето мнение, както и компетентните отговори от страна на Европейската комисия. И предварително благодаря и на докладчика на Европейската комисия за отговорите. Благодаря, госпожо Траутман. Сега Както виждате представителите на комисията, става дума за дълъг списък от въпроси. Надявам се, че ще дадете конкретни отговори. Господин Хокмарк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за чудесния доклад и за подготвителната работа. Те са много добра основа за нашата работа. Мисля, че следва да обърнем внимание на контекста, в който работим. Наскоро приехме новата политика в областта на спектъра, на частотния спектър. Ние приехме е, като приоритет е, спектър е, за мобилните комуникации и също така предложихме по-амбициозна програма от комисията. Също така това е област, на, в която нашите общества се движат много бързо. Инвестициите са, се развиват бързо, но и технологиите се развиват много бързо. Аз мисля, че единствено само чрез мобилния трафик на данни ще успеем да постигнем 30 и 100 е, мегабайта е, в съкратени срокове. Основното е да не е, определяме да не приемаме мерки, които биха се превърнали в пречка в бъдещето. да През 2004 година едва ли бихме си представили докъде ще достигне капацитета на трафика на мобилни данни. Това не бива да се забравя. Аз се притеснявам, когато говорим за стратегията 2020, ние определяме цели, които смятаме, че са подходящи за следващата година, 2013 година. Само, че между 2013 и 2020 ще се случат много неща. И съм убеден, че целите, предложени от комисията, ще изостанат от реалността. Всички ние сме свидетели на това, че реалността се движи с много по-бързи темпове от законодателството. Ето защо бих искал да попитам докладчика. Дали няма да е по-добре да се замисли е, целите, които си поставяме и съответните политики не са е, недостатъчно амбициозни. Мисля, че би било добре да бъдем колкото може по-амбициозни. И ми се иска комисията да ни каже дали целите, които си поставят за 2020, ще съответстват на стандартите, които би трябвало да са световни. 100 мегабайта е целта, която си поставяме сега. Така че трябва да бъдем храбри, но трябва да бъдем и амбициозни. В противен случай ще планираме своето четвърто или пето място. Второ. Трябва да гарантираме критериите, за да използваме кохезионните фондове и други възможности за финансиране и е, инвестиции. Мисля, че по този, че по този начин ще си осигурим в по-голяма степен инвестициите, които са ни необходими. Търговските инвестиции са бързи и те, са, те се осъществяват в цяла Европа, но не във всички райони. Ние ще подкрепяме развитието на по-висок капацитет. Трябва да направим така, че инвестициите, които улесняваме по този начин, щяха да бъдат повече, ако бяхме предприели други мерки. Знаем, че в нашите градове полагането на мрежи на високоскоростен интернет се осъществява много бързо. Ние сме свидетели и на цифровата пропаст. Така че има проблем – от една страна има бързо развитие в столиците и от друга страна части, в които не успяват да наваксат. To the third point, a, a reflection and also a conclusion that I think we should work. Uh, още една идея която си мисля, че си заслужава да обсъдим. Мисля, че Нашите усилия би трябвало да бъдат насочени към онези части на Европейския съюз, които изостават, които разполагат с по-малко финансови средства, които са по-бедни региони, които не са включени в такава степен в економическото развитие, в която бихме искали. Мисля, че тези средства не следва да се използват за най-гъстонаселените части на региона, на Европа, в които има частни инвестиции. И бих искала да попитам комисията как може да се изясни това в критериите, които обсъждаме. Много е важно да приемем тези приоритети. Защото ако използваме тези възможности за инвестиции за всичко, няма да а, успеем да постигнем а, толкова резултати. Да, приключих вече. Благодаря ви. А, извинявайте много. А, времето лети. Има тон. Altri shadow, se vogliono farla, chiedono la parola dopo. Eh? Il collega Croy. Господин, господин Кройцман иска думата. А, моля ви обаче, бъдете кратък. Защото нези, които говориха пред вас, бяха доста пространни. Благодаря. Днес в Хандалсплат излезе една публикация за надежни е, мерки в телекомуникационните технологии и високоскоростната мрежа. Точно това, за което говори и предишният оратор. Там, където действително е, има добри е, условия, ние масивно инвестираме. Е, а там, където а, има изостанали а, райони, а, инвеститорите не са толкова активни. Очевидно тези региони не са особено привлекателни за телекомуникационните компании. Това са селските райони. И нашето внимание именно по тази причина трябва да бъде насочено към изостаналите региони за да можем да осигурим на хората достъп до интернет и телекомуникационни технологии навсякъде в Европа. Необходими са импулси за повече инвестиции именно в тези е, крайни изостанали райони на Европа има насоки за големите телекомуникационни е, мрежи, в които са описани и целите и начините, по които бихме могли да постигнем е, целите на Европа. Дигиталният пазар е огромен, той става все по-голям и е, Европа би трябвало да се опита да навакса изоставането си от други големи играчи в света. Според мен, ние би трябвало да предприемем мерки, които ще са от полза и за малките и средните предприятия. Имам предвид най-вече отстраняването на езиковите бариери в е, най-вече в е, новите е, държави членки има такива проблеми. Необходими са същевременно и ефективни мерки срещу някои незаконни е, действия. Интелигентни енергийни мрежи, сигурност е, е, на телекомуникационната инфраструктура. Това са също области, в които трябва да се инвестира. Сигурността е много важна и за потребителите и е, за това вътрешният пазар би трябвало да предоставя една такава сигурност. На последно място ще спомена и широколентовите мрежи. Е, в е, тях е, би трябвало да се предлагат услуги, които да обхванат и селските райони и регионите в е, отдалечено, е, с отдалечено положение. Е, тук би трябвало да помислим за инвестиции в инфраструктурата, които да обхванат тези райони. Като естествено всеки път инвестицията трябва да се преценява и по това дали е в състояние да доведе до желания ефект, дали е в състояние да намали и миграцията от селските райони. Широко лентовият интернет и телекомуникационните технологии ще спрат напускането на населението от тези райони и ще направя тези райони отново привлекателни. Един е, широколентов е, е интернет е, би трябвало да бъде, така да се каже, неутрален от гледна точка на територията, в която се разпространява, ако става дума за 100 мегабайта. Това би трябвало да бъде напълно постижимо и реализируемо и в най-отдалечените райони на Европа. В селските райони при всички положения бихме могли да се задоволим и с много по- е, малко мощни и по е, и не толкова скоростни, високоскоростни е, мрежи, но важното е да се осигури съответният достъп за населението в тези региони. Струва ми се, казва председателката, че имаше и друго искане за изказване, да. Госпожа Андерзатер. Искам да благодаря на колегите за направените изказвания. Искам да се обърна към комисията с въпрос дали са мислили по какъв начин могат да ангажират в по-голяма степен малките и средни предприятия в тези инфраструктури проекти за селските райони. Не съм напълно убедена, че големите мобилни инфраструктури са винаги тези, които са начало опита, който имаме в мобилните комуникации в селските райони на части от Европейския съюз, показва, че опита не винаги е толкова положителен. Ние трябва да разширим мрежите в селските райони, както и в районите, които са по-силно населени. Господин Балчити, след това представители на комисията. Благодаря, господин, госпожо председател. Документът е много интересен и важен. Той ще бъде от съществено значение за конкурентно способността в Европейския съюз. И след като сутринта изслушахме и вчера изслушахме госпожа Мадурел, знаем, че съществуват основания за тревоги относно бъдещето. Трябва да използваме възможностите на комуникационните технологии, за да осъществим целите си. През 2004 година държавите членки започнаха да е, развиват широколентовия е, интернет, е, като подписаха едни сравнително дългосрочни договори, понякога до 7 години. но резултатите все още не са толкова е, забележителни. Затова е, бих е, приветствал инициативи от страна на комисията в това отношение, за да се постигне необходимия обрат е, по отношение на новите технологии и преноса на данни в всички региони на Европа. Благодаря ви. Госпожа Кесановска, надявам се, че ще бъдете наистина кратка. Благодаря ви много. Най-напред искам да благодаря за любезните думи, които бяха отправени към това предложение, което е толкова близко до сърцето на моя комисар. Той е в съответствие с амбициите заложени в стратегия 2020 от председателя Барозо. Ние сме на разположение на докладчика и на докладчиците в сянка, на всички депутати, които проявяват интерес към темата, за да отговорим на въпросите им. Но нека сега да се опитам да отговоря на онези въпроси, които вече бяха поставени. Най-напред ние изцяло сме съгласни, че предложението в сегашния му вид отговаря на амбициите за намаляване на разходите за цифрови технологии, за намаляване на цифровата пропаст. Това е заложено и в цифровата програма. И целта ни е да постигнем всичко това не само чрез фонда за свързване на Европа, но и чрез политически и бюджетни мерки, които се осъществяват в момента и ще се осъществяват и в бъдеще. Считаме, че трябва да има допълняемост с структурните фондове, правилата, установени от съвета и парламента, не би трябвало да ги ограничават. Ето защо ние преразгледахме предложението, за да отчетем този момент. Всичко това е свързано в голяма степен с готовността и желанието на държавите членки и на парламента да разгледат инвестициите в широколентови мрежи чрез структурните фондове. Сегашното предложение позволява определена синергия, като изключва други случаи на синергия. Надяваме се да се оптимизира положението предвид на ограничените финансови ресурси с които ще разполага обществения сектор за подобни инвестиции. Ние напълно сме наясно, че не е лесно. Не е лесно да се определи точно какво ще бъде поведението на частните инвеститори, на далекосъобщителните компании, когато вземат решения къде да инвестират особено що се отнася до широко лентовия обхват. Нашата намеса е насочена към подкрепа на инициативите, които се лансират, което означава, че предложението създава възможност отделни държави членки, както например във Франция в момента, за лансирането на отделни инициативи на регионално и местно ниво. Такъв е случай в други държави, държави членки. Важно е винаги, когато е възможно да се ангажира частния сектор, да улесним такова участие от частния сектор. Затова в предложението за CEF ще намерите и ангажимент за намеса от наша страна, основно, що се отнася до финансовите инструменти. Изборът на проекти в голяма степен ще е свързан с това, какво може да се финансира от частните инвеститори или чрез публично-частни партньорства. Ние предвиждаме определена гъвкавост, що се отнася до подпомагане на обществените органи за реализирането на проекти в селските региони. Искаме също да гарантираме разпространяването на най-добри практики в определени райони на Европейския съюз, най-добрите най-добрите решения, най-добрите практики да могат да се прилагат и в други части на Европейския съюз. Ние знаем, че това е област, която се развива изключително бързо. за това в основните, нало, основните насоки и в CEF ние позволяваме известен контрол, включваме и политическите решения като част от този проект. Прекаленото обременяване с подробности ще направи по-слабо ефективна работата ни. Напълно сме съгласни, че трябва да имаме високи амбиции, но трябва да се отчита и изпълнимостта. Също да се вслучваме в това, което идва като обратна информация от, от пазара комисаря Круз вече разшири амбициите, които сме се поставили на базата на това, което се иска от пазара. Трябва да гарантираме да не се допусне изтласкване на частните инвестиции. Условията за финансовите инструменти, така както фигурират в финансовият регламент, за да бъдат използвани те, трябва да има някакъв проблем на пазара. Европейската инвестиционна банка има правило, според което не може да се изместват частните инвестиции. Сега искам да дам думата на колегата ми, който ще отговори на въпроси, свързани с услугите. Благодаря много. Председателката. Разполагате с една минута. Съжалявам много защото трябва да се придържаме към времето за изказване. Благодаря. Тогава ще отговоря на конкретните въпроси, които бяха поставени от господин Чесновски. Как се избират областите? Имаме а, три различни критерии. Района трябва да има някои а, слаби места. А, освен това трябва да има известна зрелост на, на района повечето от районите е, имат пилотни проекти, трябва да са достигнали нужното ниво на зрялост, за да бъдат избрани. Освен това, трябва да са достигнали и етапа на разполагането на технологиите. Това са е, трите критерия, които отчитаме, които са записани в е, приложението. Този списък не е окончателен. Заедно с законодателите ние можем да включваме или да изваждаме различни проекти при необходимост. И в заключение искам да кажа нещо народния ми език. По въпроса за по-слабо за по-слабо населените райони, това ще бъде голяма помощ. Председателката, благодаря ви много. Би било добра идея, може би, ако комисията отговори на останалите въпроси в писмен вид. Ако може да ни изпратите писмени отговори, това би било чудесно. Ние вече изоставаме от графика и се питам дали господин Чесновски би се отказал от правото си на заключително изказване. Нека да оставим това така. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да кажа две неща. Аз съм съгласен с госпожа Траутман, че е изключително важно добре да оценим финансовите нужди, за да се насочим към основните проблеми. Съгласен съм и с а, господин а, Пракер. Аз съм информатик по професия. Това, което научих в университета на времето, тогава за времето си това беше нещо невероятно, но сега вече твърде изостанало, защото развитието е толкова бързо. И така, искам да благодаря отново. Очаквам с нетърпение сътрудничеството ни с колегите. Председателката, благодаря ви много. Вече знаете какъв е графика, какви са сроковете. Ще получите информацията и в писмен вид. Преминаваме към следващата точка от дневния ден. Това е програмата Здраве за растеж. Доклад на госпожа Куче. В дневния ред е записано, че трябва да обръщаме най-вече внимание на електронното здравеопазване. и че първо ще разгледаме тази тема. И така, аз имам два, две становища. Едното е електронното здравеопазване, друго, здраве за растеж, другото е относно онлайн разпространението на аудиовизуалните произведения. Господин Енсио всъщност трябваше да подготви тези становища. Междувременно той напусна нашата комисия, така че аз поех неговата задача. Но е, трябва да ви съобщя, че аз съм пасвала е, проектите на господин Енсио. В резултат на технологичните, технологичното развитие пазарът бе доста разпокъсан и за да се стигне до един единен дигитален пазар, са необходими съответните целенасочени мерки – с онлайн разпространение на аудиовизуални произведения. Естествено, би трябвало да обръщаме особено внимание на авторските права, на правата върху интелектуалната собственост, които, както знаем, често са обект на посегателства трябва да работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, които и с съответните организации, представляващи правата на авторите, на хората на изкуството, най-вече които са засегнати от нарушенията, така че авторите да могат да получават полагащото им се възнаграждение. Необходим е, е прозрачен, гъвкав, хармонизиращ е, подход. Е, ние многократно сме взимали отношение по въпросите на правата върху интелектуалната собственост и защитата на тези права. Би трябвало, естествено, те да бъдат гарантирани, но също времено и възможностите за използване на произведенията, тяхната, тях, тези произведения да бъдат на разположение на публиката, това също е изключително важно, така че и този аспект трябва да се има предвид. Това са основните моменти в това становище и от сега мога да кажа, че се радвам на изказвания и предложения от ваша страна. Председателката. Благодаря ви, госпожо Бадия Игошет, за няколко минути, съвсем кратко време. Вие казахте много неща. Благодаря ви. Благодаря на Мария Бадия Игошет за становището, проекто становището по този доклад. Изключително важно е да предприемем необходимите мерки, за да осигурим достъпността на аудиовизуалните продукти, но времено и да защитим правата на авторите. Необходимо е, е да се насърчи сътрудничеството между участниците е, и е, ние много често сме го подчертавали като необходимо, справили сме го и, и преди това многократно, но е, за съжаление е, не можахме да постигнем е, положителен резултат. Предприятията, предприемачите, компаниите, които работят на цифровия пазар, също е, са заинтересовани от едни подобни действия. Благодаря ви. Има ли други изказвания по темата? Комисията има думата, след като няма изказвания от страна на членовете на нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. В Зелената книга по стратегията върху интелектуална собственост, приета през май 2011 година, ние представихме в интернет всички изказвания, получихме повече от 100, 220 отговори. Много от титуляри на права ни писаха. Предвиждаме да представим доклад май месец и след това в края на лятото да се проведе обществено изслушване. Що се отнася до зада въпроса зададен от предишната ораторка за какво ставаше дума за становище на ораторката или пък за зелената книга. Не ми стана много ясно. Всъщност, проекта на докладчика, представен пред нашата комисия. Приключихте ли? Сега госпожа Мария Бади Кучет. Последващата тема също, но преди това бих искала да благодаря на колегите за предложенията и бележките, както и на комисията. Смятам, че е необходимо да се реагира на всичко, което се случва, за да постигнем бал между правата върху интелектуалната собственост и достъпността на аудиовизуалните е, произведения. Години наред сме търсили този баланс и сме го обсъждали. Това, което ми се струва изключително важно е да говорим на темата, да обсъждаме различните варианти Говорихме за това, че е хубаво да се проведе едно публично изслушване и бихме могли да го направим заедно с е, е, организациите на е, продуцентите, на е, авторите на произведенията, организациите на потребителите, тъй като всички ние сме заинтересовани да постигнем е, баланс. Е, би трябвало да изслушаме различните идеи и същевременно да направим и нашите идеи достъпни е, на публиката. Председателката, благодаря. Приключихме с е, тази дискусия. 24 април е датата, на която тук в е, комисията ИТРЕ ще гласуваме постановището. А сега отново госпожа Мария Бъди Гуше е, по следващото становище. 4 минути, съжалявам. 4-5 минути най-много можем да ви дадем. Е, благодаря, госпожо председател. Мисля, че ще бъде и по-кратка. Имаме една програма е, Здраве за растеж, която ще ни помогне да укрепим здравето на нашите граждани в условията на едно застаряващо население. Необходима е устойчивост на здравните системи, подобряване на здравето на гражданите, защита на трансграничните, защита от трансграничните здравни заплахи. Важно е, естествено, е да се работи не само в сферата на здравеопазването, но и във всички останали сектори, които са свързани с него. Много важно е именно по отношение на трансграничното измерение да използваме тази програма и да координираме изследванията в областта на медицината. Много е важно на европейско равнище да се осигури устойчивост, е, да генерираме растеж и да отстраним е, дисбаланса в е, здравните системи в отделните държави членки. Има редица заболявания, които доскоро смятахме, че са проблем единствено на развиващите се страни, но те започнаха да се проявяват и при нас в държавите членки на Европейския съюз. Така че ние би трябвало да помислим не само за борбата с тези заболявания в Европейския съюз, но също и в по-слабо развитите страни. Важно е естествено да обърнем внимание на квалификацията на работещите в здравеопазването, на тези, които работят на така наречените бели работни места, нови умения за нови работни места, трябва да се отделят необходимите средства за обучение и учене през целия живот на работещите в здравния сектор, който осигурява заетост на около 20 милиона души в Европа и представя солидни перспективи за растеж, главно поради застаряването на населението. И така потенциалът, който се крие в научните изследвания, в прогрес, модернизацията на сектора трябва да бъде използван колкото е възможно по-пълно. Необходими са и нови технологии, които трябва да е, се разпространяват много по-активно в този сектор. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Да. Давам думата на първия докладчик в Сянка. Благодаря ви. Благодаря за експозето, с което представихте програмата Здраве за растеж и вашето становище. Вярно е, че програмата е изключително важна в условията на криза. Тя е свързана обаче и с климатичните промени. Важно е, естествено, да видим как ще се разпределят средствата между сферата борба с климатичните промени и необходимостта от здраве е, за растеж. Е, устойчиво развитие е необходимо в двете области. Естествено, по отношение на човешките ресурси, трябва е, да знаем това. До 2020 година се смята, че работещите в здравния сектор ще бъдат с 1 милион по-малко и като имаме предвид застаряването на населението, проблемите ще станат още по-големи. Би трябвало да предприемем спешни мерки за предотвратяване на е, проблемите, които ще възникнат по тази причина. Е, хората, е, както знаем, е, боледуват по-често с напредване на възрастта. Също времено вие самата го споменавате тези нетипични доскоро за е, Европа заболявания, които представляват едно допълнително предизвикателство. Така че програмата Здраве за растеж трябва да е свързана и с е, други е, програми. Имам предвид Horizon, Хоризонт 2020. Имам предвид и проектите и програмите, които се финансират от структурните фондове. Би трябвало да се инвестира повече и в обучението, и в е, ученето през целия живот е, и да се търси синергията между е, здравните сектори в отделните държави членки. Необходимо е, е финансиране за е, основните цели, залегнали в програмата Здраве са растеж. Те са именно приоритетни за нас. Благодаря изрично на докладчика за това, което каза, че става дума не само за а, програма за изследване и развитие, а за изследване и инвестиции в а, развитието и в здравеопазването. В а, законодателният акт е, се предвижда пряко финансиране без обявяване на търг. Е, тук става дума за съществени, значителни финансови средства, по които трябва да помислим. Дали трябва да допускаме е, предоставянето на средства без да се обявяват търгове предварително? При всички положения критериите трябва да бъдат точно определени, а те все още не са ясни. И също времено има и някои технически аспекти, които заслужават внимание. Струва ми се, че становището на Европейския парламент при всички положения трябва да се отрази по някакъв начин на крайната версия на документа. Е, необходимо е, е при всички положения да се постигне един политически неутралитет. Има ли други изказвания? Няма. Давам думата на представителя на комисията. Аз ще говоря от името на комисията. Благодаря много за тази възможност Ние бяхме в контакт с докладчика и за това успяхме да обсъдим някои предложения и се надяваме, че можем да изясним някои въпроси, що се отнася до проекта за становище, представен на вниманието ви. Съгласни сме, че на програмата трябва да се гледа от гледна точка на цялостната стратегия Европа 2020. И това личи много ясно в заглавието, а именно достъпът, приносът на здравето към растежа, но и обратно. Е, здравето на населението е предпоставка за растеж. Е, особено внимание трябва да се обърне на болестите, свързани с е, бедността. Програмата ще трябва да се насочи към географския обхват. По-голяма част от тези области не са в територията на Европейския съюз и затова действията са възможни само възоснова на сътрудничество с страните партньори. Ще обсъдим измененията, свързани с така наречените бели работни места, тъй като те са свързани с идеята, която развиваме в програмата. Що се отнася до връзката между здравната програма и Хоризонта 2020 за изследвания. Очевидно тук трябва да има разпределение на задачите. Нашата програма е доста по-ограничена и амбицията ни не е да осъществяваме научните изследвания, а да насърчаваме приложението на резултатите – от научните изследвания в държавите членки посредством съществуващите инструменти. Що се отнася до казаното от госпожа Джордан Сизели, искам да кажа, че не се предлагат никакви дейности без покана за участие. Ние спазваме всички правила за управление на европейските финансови средства и се грижим средствата на европейския данакоплатец да се изразходват правилно. В крайна сметка всички дейности по програмата се решават от програмния комитет. И съвместните действия с държавите членки са предмета на покана за участие. Просто исках да ви дам обяснение. Можем да поизясним този въпрос на двустранна основа. Благодаря. Председателката. Благодаря. Докладчикът иска ли да обобщи? Благодаря. Искам само да благодаря на Европейската комисия е, за обясненията. Благодаря на госпожа Джордан. Е, ще продължим работа е, в интерес на високото качество на доклада. Благодаря. Срок за внасяне на изменения 7 марта 12 на обяд. Господин Кели иска дума. Исках да взема думата по разпространение на аудиовизуалните творби в Европейския съюз от името на докладчика в Сянка и Вобелет, който е в Бирма. Ще ми позволите ли да прочета един текст, който е по-малко от една страница? тъй като беше променена последователността на точките в дневния ред. Аз нямам нищо против, господин Кели, да прочете коментарите на господин Белет. Аз обаче мисля, че ще бъде по-добре да обсъдим нещата помежду ни. А, от вас зависи, но така или иначе приключихме с тази точка от дневния ред. Тъй като приключихме дискусията и всички са се изказали, ако нямате нищо против, ще включим в протокол на господин Белит и след това да поговорите помежду си. И така, ако го имате в писмен вид, дайте ни, дайте на секретарията копие, все едно, че господин Белет се е изказал и разбира се, ще представим документа на, гос... на докладчика. Така, ако може да ни дадете копия от изказването на господин Белет. Преминаваме към следващата точка в дневния ред, точка 18. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексика, Мексико, Марокко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и Съединените щати. Давам думата на госпожа Америя, Амелия Андерсдотер. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на колегите, докладчиците в Сянка, които много помогнаха. Това търговско споразумение има за цел да сложи край на нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. Е, водят се, е, водиха се преговори от комисията за период 2009-2010 година. Процесите на преговори и липсата на прозрачност е проблем. Ние внесахме резолюции, които спомогнаха за повишаване на прозрачността и е, достъпа до документи. През е, последните два месеца повечето държави членки проведаха оживени дебати. Имаше бурни протести срещу споразумението. Те е, доведоха до дискусии в нашата институция. Много хора със сигурност са получили имейли, писма, обаждания по телефона от граждани, загрижени за въздействието на споразумението лично върху тях. Като институция и като парламентарна комисия, ние би трябвало да изразим своята загриженост за въздействието на споразумението върху бизнеса. Миналата седмица комисията реши да излезе с Камюникес, което казва, че са отчели вълненията на европейските граждани и че ще отнесат въпроса към Европейския съд който да постанови дали има, дали, е, дали има съответствие с европейското законодателство. Не можем да не приветстваме с това. Много от въпросите, които бяха повдигнати от бизнеса, обаче няма да намерят е, отговор е, от възоснова на преюдициалното заключение на съда далекосъобщителните предприятия също изразиха своите притеснения за това, че споразумението задължава сътрудничеството между частни субекти, което може да има вреден, вредно въздействие върху неутралността на мрежата, тъй като мрежата трябва да осигурява открита платформа за взаимодействие между всички. Също така, малките и средни предприятия се опасяват от отрицателно въздействие и върху тях и техните дейности. Много от термините, които се използват в този договор, в това споразумение, не могат да бъдат намерени в европейското законодателство и нямат прека връзка с законодателството на Европейския съюз. Е, остават е, доста въпросителни за това какво ще бъде въздействието на споразумението върху тълкуването на сегашното законодателство в Европейския съюз и евентуалния ефект върху бизнеса. Има притеснения за това дали споразумението няма да бъде приложено по такъв начин, че да представлява пречка за търговия между Европейски съюз и трети страни, ако а, техните а, правителства решат да въведат филтри и други механизми за контрол, което де-факто би представлявало а, пречка а, за интернет доставчиците. Това са въпроси, които не са отчетени, не са проведени а, необходимите проучвания, за да се прецени въздействието върху далекосъобщителния сектор, върху а, новаторството в малките и средни предприятия. Европейската комисия реши да отнесе въпроса към Европейския съд. Това означава, че работата, която върши в нашата институция, всъщност се изтиква към периферията. Ние като институция няма да можем да излезем с становище, докато съдът не излезе с постановление. И не е, е много ясно как ще се оформят нещата в бъдеще. Мисля, че всичко ще зависи от дебатите в Комисията по международна търговия. Би било много жалко, ако продължи тази политическа дискусия в държавите членки и има оживени дебати. Виждаме, че очевидно това е въпрос, който има нужда от дебат. Ние ще продължим да проявяваме интерес възможно е в, на, възможно е ние да поръчаме едно проучване за въздействието на споразумението върху неутралността на мрежата и развитието на пазара на онлайн услуги. Такова проучване все още не е поръчано. А, такова проучване би могло да бъде е, представено е, докато съда излезе с е, заключение. И аз и докладчиците в Сянка ще следим работата в Комисията по международна търговия. Има данни, че Инта може би ще има желание да излезе с междинен доклад, така че общественият дебат да продължава. Ние можем да дадем своя принос към него като представим становищата на, от гледна точка на индустрията. Комисията по правни въпроси може би ще поиска парламента да следи разискванията в съда и по този начин ние ще следим онова, което се случва. Няма яснота за това как ще се оформят нещата. Ясно е, че ние ще ви държим в течение. Определено очаквам да чуя становището на колегите по въпроса. Въпросът е много важен. Това е въпрос, който ще продължи да стои пред нас още доста време. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Господин Де който е един от докладчиците в Сянка, има думата. Де Анджелис. Господин Де Анджелис. Благодаря много, госпожо председател. Високо оценя работата на докладчика. Тя извърши отлична работа, която е добра основа за нашите дискусии. Не искам да говоря твърде дълго относно това, колко важна е акта за обществото, защото всички знаем какви интереси има в тази област и за какво точно става дума. Става дума за Европа като економика, която се основава на знанието, достъпа до интернет означава повече знания, а знанията означават и комуникации Именно за това имаше толкова протести в държавите членки срещу акта. Имаше призиви всички да се обединят срещу акта. Акта също посочва границите на виртуалния свят. Но преди всичко акта е споразумение за борба с фалшифицирането борбата с фалшифицирането на стоки, които застрашават пазарите и легалната търговия, дори създават проблеми за здравето на хората. Действително трябва да се борим срещу международните банди, които се занимават с фалшификати. Имаше изготвени законодателни доклади, доклади по собствена инициатива, настоявайки за по-засилено сътрудничество, за по-добро координиране на усилията за запориране на стоки и прочие. Но доста често предложенията остават без последици в съвета, след което събитията ни изпреварват. трябваше да се разгледа по-подробно същността на това споразумение. Ако действително става дума за борбата срещу фалшифицирането, въпросът ми към Европейската комисия би бил какви ще са реалните ползи, когато подобно споразумение изключва държави като Индия и Китай. Каква е ползата от едно подобно споразумение и защо се бърза толкова много? Защо да не се разреши въпроса в рамките на СТО или на ООН? Когато говорим за борбата с фалшификатите, аз читам, че е необходимо да се подобри текста. Не става дума за внасяне на изменение на проекто споразумение, а дали да бъде прието или отхвърлено изобщо. За съжаление, ние нямаме възможност да споделим по-нюансирано становище, защото трябва да кажем само да или не, що се отнася до акта. Член 27 е един от най-важните въпроси в дебата за пиратството онлайн. Става дума както за форма, така и за съдържание. В текста не се посочва какви нарушения на авторските права трябва да бъдат ам, извършени, за да бъдат обект на наказателно преследване. Не се отчита и работата, която е свързана след първата директива. Затова ние се намираме сега в един дебат, който не е новост в Европа. Заложени са много интереси. Моето мнение е, че споразумението акта не решава проблема с фалшифицирането. Още повече той, то навлиза в дебата за защита на авторското право онлайн, което няма място тук и е важно да имаме предвид, че при подобно споразумение Европейският парламент не може да бъде просто безучастен наблюдател. Разбира се, консултациите с гражданското общество, бяха проведени, имаше оценка на въздействието в опит да се постигне консенсус по въпроса за авторските права. Но аз оставам с впечатлението, че всичко това се направи проформа. Нещо като козметичен подход. Ето защо има криза на доверието сред гражданите. Доставчиците на интернет услуги се превърнаха почти в интернет регулатори и се очаква от доставчиците на услуги да извършват тази дейност вместо съдебните органи. Директивата за авторските права не предоставя подобни правомощия. Затова считам, че това може да засегне неприкосновеността на личния живот. Ако искаме да се справим с проблема с ам, нарушаване на авторското право онлайн, трябва да се базираме на научни доказателства. Не зная какво ще бъде решението на Съда на Европейския съюз. Съда трябва да се произнесе дали е нарушено това основно човешко право. Знаем какво е мнението на комисария. Беше казано също, че акта е за подобряване на световните стандарти за защита на правата на интелектуална собственост. Това са стандарти, които са в съответствие с правото на Европейския съюз. Сега това, което се иска от операторите, от доставчиците на интернет услуги е нещо ново и е в нарушение на правната традиция. Трябва да изчакаме становището на съда, но е много важно да изразим нашата политическа позиция и това становище да бъде изразено преди да се вземе решение от съда на Европейския съюз. Когато говорим за авторското право, за член 27, трябва да имаме предвид, че тук става дума за пиратство. Именно поради това, независимо от бъдещото решение на съда, Европейският парламент трябва да изпрати послание, че е изключително обезпокоен както по формата, така и по съдържанието. Това споразумение а, засяга по-скоро частни интереси, а не е толкова в интерес на обществото. Не се справя с а, проблемите с фалшифицирането, а, усложнява и без друго сложното международно право, свързано с интернет и се прокарват неща през задната врата, неща, които искахме да бъдат отхвърлени. Сега те се прокрадват през задната врата. И това нарушава принципа на правоприлагането. Нарушаването на авторското право онлайн изисква да овладеем технологиите, да имаме нужното законодателство, за да бъдат прилагани законите навсякъде. Става дума за важни права, за неприкосновеност на личния живот, на неприкосновеност на личните данни, за ролята на доставчиците на интернет услуги. Затова нека да седнем и да помислим какви са верните процедури, които да се следват за авторското право онлайн, за да постигнем целите, към които се стремим. Разбира се, искаме да стимулираме и културното многообразие, да защитим творците. За съжаление обаче акта не дава достатъчни гаранции в това отношение. Онези, които са запознати, знаят, че не е изразена позицията на Европейския парламент, която многократно е заявявана вече. Председателката благодаря. Има шестима желащи да се изкажат. Давам думата на господин Гробачек. Е, благодаря, госпожо председател. Поздравявам колегите и благодаря за възможността да участвам в тази дискусия на комисията ИТРЕ. Радвам се, че е, получих думата по тази тема, тъй като става дума за конвенция, за споразумение, което очевидно буди противоречиви чувства в много държави на Европейския съюз. Докладчикът посочи с основание някои от проблемите. Аз ще се спра на социалните компоненти когато говорим за защита на интелектуалните права, на правата върху интелектуалната собственост. Е, става дума за защита на информацията е, и за достъп до а, е, мрежата. И в крайна сметка става дума най-вече за а, свобода на словото, свобода на а, индивида да изрази своето мнение. Нещо, което е изключително важно за нашите принципи в Европейския съюз. Естествено, трябва да внимаваме да не предизвикаме някакви сътресения. Много от е, социалните групи са застрашени. Политиците би трябвало да проучат общественото мнение, тъй като очевидно приобщаващият потенциал на темата е огромен. Възникна едно движение в цяла Европа по тази твърде противоречива тема. Именно това движение, което възникна във връзка с споразумението АКТА, започна да се развива през 90-те години и бе особено активно. Става дума за свобода на мнението, за свобода на словото. А хората се вълнуват от този въпрос. Да се приемат споразумения като комунистическите декрети независимо от това как ще го обясняваме, че се борим срещу спекуланти, че се борим срещу нарушения и така нататък, именно този вид декрети, които налагат някакви ограничения, не се възприемат от хората. И в крайна сметка едни успехи, едни опити да ограничим свободата на индивида по отношение на е, възможността да говори, да изразява мнение, винаги са приключвали с неуспех. Те обаче предизвикват е, бурни протести. Е, както се случи и с въпросното търговско споразумение, тъй като очевидно има дефицит на възможност за свободно изразяване на мнението. Благодаря, госпожа Тратман. Благодаря, госпожо председател. Нашият докладчик представи нещата много добре. И за това ще повдигна само няколко въпроса, свързани с текста на споразумението. Най-напред имам един въпрос – по отношение на отнасянето, на сезирането на съда. Дали има съвместимост между текста на акта и европейското законодателство? Е, може би трябва да се промени европейското право, за да бъдем в съответствие, в съответствие с текста на акта Въпросът е много важен. Той се повдига от самото начало на преговорите. Може ли, съд, може ли съдът да ни каже в, по какъв начин това евентуално несъответствие би ограничило е, европейското право? Въпросът за отговорността вече е решен. В представения текст принципът е, за освобождаване от отговорност се поставя под е, въпрос. Що се отнася до наказателните санкции, акта предвижда такива санкции срещу нарушителите на правата върху интелектуалната собственост. Това могат да бъдат частни лица, които използват е, незаконен незаконно защитен материал, без дори да го знаят. Имат правоохранителните органи могат да претърсват багажа на пътниците. Що се отнася до достъпа до лекарства, това е друг въпрос. Всъщност, тук под претекста за борба срещу като нарушението на правата върху интелектуалната собственост се третират въпроси, свързани с фалшифицираните лекарства. Генерични лекарства, при които патентът е изтекал, не подлежат на права върху интелектуална собственост. Една държава може да произвежда такива лекарства, в интерес на общественото здраво. Акта ограничава а, гъвкавостта, предвидена от споразумението ТРИПС. Това е проблем а, от, от правна гледна точка. Всички тези въпроси а, повдигат един основен въпрос за баланса между легитимната защита на правата върху интелектуалната собственост, но също така и обществената свобода. Нашият дебат и нашите реакции и разисквания в институциите доведоха до изразяването на силни резерви към споразумението, само че мисля, че има едно, един много сериозен недостатък. Много е сложно да се решават проблеми, свързани с важни теми за гражданите. Свободата им на изразяване, свободния достъп до лекарства, достъп до културно съдържание. Не, не могат тези въпроси да се решават само чрез санкции, и възоснова на проблемни критерии, които нямат правна дефиниция. И именно този недостатък е много сериозен. Комисията по петициите получи петиция, подписана от повече от 2 милиона души. Очевидно е, че гражданите не е проявяват интерес към нашата работа и очаква да видят докъде ще доведе тя. Благодаря. Господин Бълчитис е следващия, който има думата. Благодаря, госпожо председател. Това споразумение е един от малкото документи, които действително предизвикаха много противоречиви изказвания. През 2010 година социалистите застъпваха съвсем друго мнение по документа, но не успяха да го наложат и ето, че днес отново се връщаме към старите съмнения. Докладчикът изрази вече доста от е, съмненията и тревогите които вълнуват е, много от нас. Е, става дума за определени е, дефиниции, които са твърде разтегливи и не можем да предвидим ефекта, който ще предизвикат. Защитата на правата върху интелектуалната собственост са нашата основна цел. В никакъв случай не бива да забравяме това. Ние желаем да подобрим конкурентоспособността в Европа. Тази цел са си поставили много държави в света, но Китай и Индия не желаят да се присъединят към общите усилия. И днес говорим за това, дали да кажем да или не. Аз мятам, че в формата на споразумението, така както я виждаме днес, доколкото сме я видяли, не бива да избързваме с приемането му. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Бадия Игошет. Благодаря. Аз споделям становището на докладчика и на останалите, които се изказаха, защото, по мое мнение, акта беше трудно договорена. Става дума за културни стоки, за а, различни други видове стоки. Всичко е смесено в едно а те не могат да се третират по един и същи начин. Разбира се, че трябва да се борим срещу пиратството и фалшифицирането, но не могат да се предлагат, прилагат едни и същи принципи по отношение на а, стоки, свързани с културата и обикновените стоки, които се продават във всеки магазин. Трябва да се намери решение. Сега въпрос е отнесен до Съда на Европейския съюз, за да се установи а, дали нарушава основните права и дали е в съответствие с а, европейското законодателство. Европейския парламент може да каже само да или не на този договор. Идеята да изготвим доклад на Европейския парламент по акта, в който да посочим какво според нас трябва да се съдържа в такъв договор. Това е нещо, което може да се направи. За това е важно действително да изготвим доклада, да си сътрудничим с парламентарната комисия по международна търговия. В четвъртък след обед ще се организира и проведе семинар по акта и това ще ни даде възможност да изслушаме мнението и на други експерти, и на всички, които са заинтересовани от този договор. Благодаря. Госпожа Тикала има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към колегите, които казаха, че акта не може да бъде одобрена в сегашния вид. Искам да подчертая някои от нещата, които бяха споменати. За съжаление, член 27 от договора в алинея 1 предвижда мерки, целта на които е да не се допускат нарушения, те да са разобеждаващи, тази превенция не е обаче добре дефинирана и може да се тълкува по различен начин. В алинея четвърта на същия 27 член се посочва, че компетентните органи трябва да предоставят информация на носителите на права, за да видят кои са тези, които държат съответният акаунт. Когато обсъждахме пакета за далеко съобщенията, а този дебат продължи две години и половина, ние достигнахме до въпроса за медиацията. Основният проблем се отнася до правата на гражданите. Парламентът настояваше тогава правата на гражданите да бъдат зачитани. Парламентът настоя да няма прекъсване на предоставянето на услуги без да има съдебно решение и без да се отчита необходимостта от спазване правата на гражданите. Така че въпросът за превенцията не е ясно дефинирана. Освен това се иска предоставянето на информация за абонатите от страна на доставчиците на услуга. Това противоречи на сегашното европейско законодателство и нарушава правата на европейските граждани. Искам да подчертая също член 14 или не 2, където се казва, че където се говори за малките пратки, намиращи се в багажа на пътниците, което означава, че една част може да бъде изключена, а друга част в такъв случай – се счита за нарушение. За това има опасение, че това може да доведе до злоупотреби, може да се проверява багажа на пътниците, на летищата, на гарите, за да се установи дали в багажа има нетърговски стоки, чието предназначение е такова, че може да се стигне до нарушаване на авторското право. На 24 ноември 2010 Европейския парламент гласува резолюция. Групата на социалистите и демократиите на Европейския парламент, групата на АЛДЕ, ГУЕ, групата на зелените, всички гласуваха по резолюция, в която изразяват своите безпокойства относно хода на преговорите по акта. И се искаше това споразумение да бъде обсъдено, правата на гражданите да бъдат а, зачетени. За съжаление обаче тази резолюция не беше прията. Друга резолюция беше прията, която беше подкрепена от НП в подкрепа на акта и там а, това се подчертава в преамбюла. Акта е подписана от комисията и от държавите членки. Някои от държавите членки са подписали споразумението и аз поставям следния въпрос на вниманието на юристите. Да се представим, че този, това споразумение се отхвърли от Европейския парламент. Какво става с унеси държави членки, техните граждани, там където е подписано споразумението от техните правителства. Може да има гражданска инициатива, не само да се ограничават действията до петиции срещу акта. Затова считам, че ние трябва да гласуваме против акта. Това не означава, че не спазваме авторските права. Европейският съюз е, има добро законодателство относно опазването на авторските права, но трябва да се отчитат и а, правата на гражданите. Господин Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. В изказванията, които чухме, се очертава ясна тенденция. Никой не е доволен от това, което е представено. Мисля, че председателката го каза много ясно. Мисля, ние дразним хората, настройваме ги срещу себе си. Ако погледнем обективно нещата, всички биха били за това да се ограничи фалшифицирането. Цената на фалшифицирането е повече от 8 милиарда годишно. Тя се увеличава. Така че, може би, трябва да се замислим с едно споразумение с по-ограничен характер, което да третира въпроси, свързани с престъпността. И очевидно е, трябва да привлечем Китай и Индия. В момента много, много хора се притесняват от свободата на интернет, защитата на данните. И всъщност това отклонява вниманието от, централният, от централния въпрос намаляване на възможностите за фалшифицирането на стоки и свързаната с тях висока цена. И мисля, че Мария Бадия и Кочет добре каза нещата. Определено имаме нужда от нещо, което е ефективно. Имаме нужда от него бързо. Необходимо е да се направи нещо и да привлечем хората на своя страна, за да се направи нещо положително. Нека не ги отблъскваме с дефиниции и правни понятия, Нещо, което в момента не е по силите ни. Благодаря. Благодаря. Господин Каспари има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Въпросът за акта ме притеснява силно. Ние желаем да се борим срещу фалшифицирането на определени продукти, но същевременно дебатите, които се водят в обществото, са основателни, а от друга страна очевидно се създава една паника и понякога аргументацията не е убедителна. Виждам, че и някои от нашите колеги се опитват да а, провокират едно засилване на протестите, което ми се струва неуместно. Европейският парламент е а, е, законодател и това означава, че а, е, а, е, ако ние като Европейски парламент отхвърлим акта, споразумението няма да бъде подписано. Особено важно е още от е, самото начало е, да не взимаме една категорична позиция и да не твърдим, че непременно трябва да се отхвърли търговското споразумение би трябвало да изчакаме. Преди две години ние можехме да си позволим такова нещо, още от самото начало да кажем това няма да стане или това ще стане, но Лисабонския договор ни налага вече е, други е, задължения, е, дава ни много правомощия. Ние като със законодател носим отговорност и аз мятам, че би трябвало да подложим на една много щателна и спокойна проверка търговското споразумение акта какво точно означава свободата в интернет, какво сме направили ние. Ние винаги сме се опитвали да се разграничим от опитите за ограничение на свободата, включително и в интернет, и в източна Европа, и в други страни, в Азия. Знаем, че десетки хиляди работни места ще отпаднат в Европа именно поради фалшифицираните продукти, които се внасят, които се разпространяват. Една държава член на Европейският съюз междувременно вече е установила, че около 70% от частите е, за автомобилостроенето са е, именно фалшифицирани. Те са пиратски продукти. Тоест е, става дума не само за свобода в интернет, става дума за работни места, става дума за човешки съдби около 5% от е, е, частите за самолети също са фалшифицирани и затова смятам, че ние трябва много сериозно да проверим какво точно е написано в търговското споразумение, какво се предвижда. Ние е, смятаме, че за всички европейци. Очевидно споразумението ще има някакво определено въздействие, някакъв определен ефект. Не можем да твърдим, че това няма да се случи, но при всички положения не бива е, да допускаме едно е, законодателство, което е изковано, е, така да се каже, е, задколисно и, и се прокарва през е, задната врата. Не. Е, ние при всички положения трябва да си даваме сметка, че тук в Европа е, много неща са недопустими, неприемливи и трябва да се ръководим от нашите принципи и от нашето законодателство. Откъде са основните е, продукти, за които е, говорим? Това са именно продукти от, Инда, от Индия, от Китай, Години наред, както знаете, се опитваме да постигнем някакъв напредък в рамките на Световната търговска организация и на други международни организации и много, много трудно успяваме да издействаме някакви мерки за санкциониране на фалшифицираните продукти в протокола Киото, също не можем да постигнем желания резултат, тъй като и Китай, и американците вземат други позиции и не желаят да се включат в нашите усилия. Така че по отношение на акта смятам, че трябва много сериозно и внимателно да проучим споразумението. Колегата Дейвид Мартин вече е предприел съответните усилия, за което много му благодаря. И Същевременно трябва да изчакаме и становището на съда, трябва да а, настояваме пред комисията и държавите членки за съответните гаранции. Смятам, че всички Консултативни органи и всички комисии трябва да разгледат много сериозно търговското споразумение и да видят какви са основните права, които се нарушават чрез търговското споразумение, ако има такива нарушения. И е, в такъв случай, ако установим, че нарушенията са неприемливи от е, гледна точка на нашите принципи и нашето законодателство, аз самият много ще настоявам моята политическа група да поиска отхвърляне на споразумението акта. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Янсен. Аз ще се изкажа от името на Европейската комисия. Искам да благодаря за тази възможност да представим и да обясним акта. За Европейската комисия целта на акта е да осигури спазването на правата върху интелектуалната собственост това е изключително важно. Не става дума за засилване на защитата на интелектуалната собственост като такава, а да се подобри достъпа до да правосъдие, за да се защитят по-добре правата върху интелектуалната собственост. Вече съществуват норми защита на правата върху интелектуална собственост в, в, в юриспруденцията. И Анкта няма да промени по никакъв начин съществуващото законодателство на Европейския съюз, но тя е важна за Европейския съюз в рамките на международната търговия. През последните седмици процедурата на ратификация на акта доведе до множество спорове и демонстрации в цяла Европа. Европейската комисия разбира много добре критиките, водените спорове и унези е, въпроси, които бяха повдигнати от а, много страни. По тази причина Европейската комисия реши да отнесе към Европейския съюз въпросите свързани с основните права и защитата на правата върху интелектуалната собственост и е, основните свободи. За комисията е много важно дебатът по акта да се води по-спокоен и балансиран начин и да не се е, да не се обърква с авторското право. Акта няма да промени нищо по авторското право. Дебатът за авторското право е много важен дебат, но той няма пряка връзка с акта. Акта е споразумение, което е свързано с достъп до правосъдие, ни повече, ни по-малко. по малко Достъпът до, до правосъдие трябва да бъде възможен за титулярите на права. За производителите на физически стоки, а също така и за титулярите на права върху съдържание. Става дума за авторите, които, чието произведения се търгуват по интернет. Целта на акта не е да поставя под съмнение идеята за авторско право, е, нито пък идеята е, за е, присъствието на определено съдържание в интернет. Това следва да бъде много ясно подчертано. Както подчерта Европейската комисия, необходимо дебата да се води по спокоен начин е, беше отнесен, е, отнесено това споразумение към Европейския съд, за да видим дали акта съответства на основните права. По този начин всички Европейския парламент, различните е, институции ще могат да проведат дебат. Днес имаме първа възможност за това в, четвъртък комисарят е, Дехухт ще се яви пред Комисията по международна търговия и ще се обсъдят проблемите, свързани с акта от е, всички гледни точки, които бяха повдигнати днес след обяд. По-късно дебатът е, ще продължи. И комисията би искала да участва в тези дебати. За да отговоря по-конкретно на някои въпроси, които бяха повдигнати днес след обяд. Комисията иска да напомни, че акта е международен договор, който представлява рамка международна правна рамка. Тази правна рамка дава възможност на подписалите страни различни варианти. И именно тези страни могат да дефинират и да решат кои варианти са уместни с оглед на тяхното собствено законодателство. Що се отнася до Европейския съюз, рамката вече е предварително определена, тъй като вече има една е, директива от 2004 година. Имаме директива за електронна търговия, директива за авторско право от 2001 година. Нормативната рамка, в която ще функционира акта, вече съществува и няма да бъде променена от акта. Акта не предвижда нито прекъсване на интернет, нито възможността за действие от страна на частна полиция. Акта чисто и просто предвижда възможността за приемане на кодекс на поведение и взаимодействие между доставчиците. Това вече съществува по силата на директивата за електронна търговия. Предвижда се създаването на кодекса поведение между заинтересованите лица. Този кодекс не означава създаването на частна полиция. Акта е изградена възоснова на международно споразумение от дава и дава възможност това споразумение да се прилага в рамките на СТО. Взе се решение да се усъвършенстват нормите в, по силата на един нов договор, който се нарича АКТА. Благодаря за изложението. Госпожа Андерс Дотър има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на колегите за техния принос към дебата днес. Бяха споделени много важни становища, що се отнася до ефекта върху правата на човека в интернет и проблемите, свързани с търговските марки в Европейския съюз. Аз всъщност се надявах, че Европейската комисия може да ни помогне в по-голяма степен, както на нашата комисия, така и на парламента като цяло, чрез преглед на съществуващото законодателство или пък какво е мисленето изобщо в Европейската комисия по въпроса за неутралността на мрежата. и принципа на, на равно третиране на трафика и развитието на пазар на цифрови услуги. Това щеше да е много добре, ако комисията можеше да осветли тези аспекти в по-голяма степен. Председателката, благодаря ви много. Преди да преминем към последната точка от дневния ред – за проектните облигации. Искам да кажа нещо, което решихме на заседанието на координаторите вчера след обед. Ние приехме някои промени в календара. Ще получите подробна информация по въпроса. Разгледахме въпроса за посещението в Бразилия на, също за изслушването по Хоризонт 2020, което ще продължи цял ден. Освен това, взехме решение, че на 8 май ще има изслушване за малките и средни предприятия. Координаторите приеха съвместната дейност между Транспортната комисия и нашата комисия. Освен това, определихме кой ще отговаря за въпросите на равноправието между половете в нашата комисия. Възложихме въпроса за ИТРЕ на зелените. НП ще работи по концесиите и по регламента за обща защита на данните. Зелените ще отговарят за проекто бюджета за 2013 година. Това е информацията, която исках да ви предоставя. И сега можем да преминем към последната точка от дневния ред за проектните облигации. Искам да дам думата първо на господин Ланген. Господин Пипер всъщност ще вземе думата сега първо. Благодаря, госпожо председател. Става дума за доклад на бюджетната комисия във връзка с проектните облигации и становището на нашата комисия по този доклад. Господин Ланген е, участва в е, посещение на делегация е, и ме помоли аз да взема отношение е, по това становище. Да, ние имаме една инициатива за проектни облигации във връзка с Европа 2020, като желаем в следващата фаза, пилотната фаза на инициативата, да изпробваме нови форми за широколентов интернет, за инфраструктурни проекти. Що се отнася до тестовата фаза, ще се използват именно тези облигации за проекти по стратегията Европа 2020. Струва ни се, че съответния законов текст съдържа празноти. Ние не можем винаги с европейски инструменти да създадем европейска добавена стойност. Това, което прави впечатление са задълженията за отчитане пред Европейския парламент, които не са достатъчно подчертани. А Европейският парламент трябва да има възможност да контролира в много по-голяма степен развитието на тези проекти и облигации за проекти. Така че ние настояваме за едни по- ясно изразени възможности за контрол. Благодаря на колегата Пипер има ли изказвания по темата? Господин Крайцман. Господин Крайцман, трябва да включи микрофона. Ще бъда кратък, госпожо председател. От това, което предлага колегата е, Ланген, се подкрепя от е, моята политическа група. Е, става дума за финансирането на проектите. Е, и а не толкова за насърчаване на проекти, които непременно са включени, така да се каже, в дневния ни ред. Става дума за проекти, които действително могат да допринесат за повече добавена стойност на европейско равнище. Ние бихме желали да мобилизираме и частния капитал в полза на тези проекти които са необходими, които са много важни за Европа. Мислим най-вече за инфраструктурата, за е, електроенергията, за е, снабдяването с газ, за доставките от газ. Изключително важни проекти за единия пазар, които все още не са довършени. И е, тези проекти според нас ще генерират растеж, така че това е изключително важно. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря. Радвам се да чуя, че най-сетне се постига определен напредък по една от идеите, която циркулира в Европейския съюз от години. И сега Виждаме как може да се постигне напредък, да се добави стойност и да се справим с финансовото положение и как можем да станем по-конкурентоспособни и по-единни. Проектните облигации със сигурност са полезни. Маркус спомена възможността да има няколко проекта, например инфраструктура, електроенергия. Трябва да направим изпълними целите до 2020. Ако можем да съчетаем изпълнението на тези цели с разработването на нов инструмент, който да осигури финансиране, е въпрос, който би трябвало да ни вълнува и това определено е нещо, което желаем да се случи. Но ако нещата ще вървят както обичайно, всичко ще се провали. Затова пилотните проекти, стратегията 2020, ключови инфраструктурни проекти трябва да бъдат в центъра на вниманието ни и да направим всичко, за да реализираме тези цели. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Ако няма други желаящи да вземат думата, бих искал да дам думата на представителя на Европейската комисия. Комисията няма да вземе думата госпожа Херцог, която току-що пристигна. Госпожо Херцог, имате думата. Извинете, госпожо председател, че закъснях, но ние обсъждахме същия въпрос в комисията по бюджета и исках да участвам и в дискусията там, за да видя как се развива изготвянето на доклада в другите комисии. Много интересно е да видим, че различните комисии имат различен подход, различна гледна точка. В двете комисии, които изготвят становища, имаме колеги от НЕ5, които са докладчици по становище, и има много-много различен подход. Господин Канчан иска още по-радикални решения за еврооблигациите, а тук аз оставам с впечатлението от проекто становището, е, че има допълнителна сложност и че можем да използваме успешни пилотни проекти, но разполагаме само с 18 месеца преди многогодишната финансова рамка да започне да действа от 2014 и в тези рамки трябва да направим всичко, за да може този пилотен проект да се реализира и да се видят резултатите, да се извлекат полуките. Ние разполагаме с малко време, за да реализираме нещо, което е съвършено ново. Искаме да постигнем успех. Ето защо ние ще предложим някои изменения към доклада на господин Ланген. Не разбираме, например, в изменение второ, че той иска да се намалят, да се ограничат тези проектни облигации само до инфраструктурата. Можем да говорим и за други проекти, като децентрализирани енергийни системи и прочие. Не знае защо трябва да се организираме само, ограничаваме само до инфраструктурата. За това. В дългосрочен план това трябва да остави, остане като възможност, защото ще бъде важен инструмент е, на наше разположение. Имаме проблеми с това изменение. Съгласни сме обаче с докладчика, че този инструмент е допълнителен. Той не подменя приноса на държавите членки или пък средствата, които се заделят от европейския бюджет, нито пък от съществуващите други източници на финансиране, а е нещо допълнително за финансирането на проекти, които не са търговски жизнеспособни. В комисията по бюджета, където сме много по-добре запознати с тези въпроси, трябва да бъдем обаче откровени. През последните 5-6 години, откакто аз съм тук, в този парламент поне, се опитваме да модернизираме инфраструктурата в цяла Европа, но нещата не се случиха точно така. Например, плана за енергийни технологии, само един пример, ако ние не модернизираме енергийната, далеко съобщителна инфраструктура, следващото поколение ще има сериозни проблеми. Затова залогът е твърде висок. Е, не можем да допуснем да се провалим в тази област. Напълно съм убедена, че ще намерим решение, което да ни позволи да подкрепим пилотния проект, за да видим по какъв начин ще действа не само за енергийната инфраструктура обаче, а и за другите аспекти в сферата на енергетиката и модернизацията на далеко съобщенията. Ние ще представим изменения. Със сигурност, надявам се, докладчикът да има същото мнение като мен по тези въпроси. Благодаря. Председателката. Няма други желаящи да се изкажат. Европейската комисия няма да се изказва. Може би господин Пипър отново. Благодаря. Предложението на нашия колега Херцог много се надявам, ще бъде съобразено именно да не става дума само за инфраструктурата, но и за други така, аспекти, свързани с енергетиката, но трябва да изчакаме все пак решението на автора на становището. Благодаря ви. Приключваме с дискусията. 5 марта, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. И така, ние всъщност изчерпахме дневния ред. Следващото заседание ще бъде на 19-21 марта 2012 година тук в Брюксел. Благодаря на всички. Приятна вечер.